Right, uh, welcome everybody. Uh, we now have a, an exchange of views with the uh, Commissioner. Um, due to uh, pressing engagements, he's a few minutes late, so we'll uh, move. Uh, предстои ни размяна на мнения с комисар Берние и аз ще му дам думата веднага за кратки уводни думи. Това, разбира се, е част от структурирания диалог между комисията и парламента и комисар Бърние ще представи предложенията на комисията по отношение на финансовите услуги и вътрешния пазар. Добро утро. Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички. Извинявайте за закъснението, но тази сутрин имаше заседание на колегията и е, разгледахме много важни предложения с Карел Дегух за реципрочността на е, международните е, на пазара на обществените поръчки. Миналата седмица бях в Страсбург и по време на въпросите към Комисията по въпросите за конкурентоспособността. Много от вас ми зададаха въпроси за инфраструктурата на вътрешния пазар, за това как да осигурим добра основа на европейската економика, на вътрешния пазар. И аз от тогава насам непрекъснато мисля за идеята за платформа, за добра основа, която трябва да градим търпеливо за една част от економиката, а именно финансите. Необходимо ни е да имаме солидна основа, за да имаме растеж, е, който да е солиден и да не градим е, върху пяса, както често случваше в е, миналото с дерегулиране или саморегулиране. Видяхме много добре, че този подход не дава резултати. И от две години на сам, госпожи и господа депутати, всичко това, което правим е насочено именно към това да се създаде солидна основа на прозрачност, отговорност, дори и морал там, където той е изчезнал от 20 е, на години насам да поставим финансовите услуги в услуга на реалната економика. Е, в е, това е в контекста на, на сегашната економическа ситуация ние трябва да постигнем резултати в тази дейност, така както поиска Г20 и тази дейност за регулиране, прозрачност, за управление да се осъществява в Европа, но заедно с това и в други части на света и това, това, това е причината, поради която водя често разговори в Вашингтон и в Токио. Всъщност тук става дума само за една част, за една глава от това, което ние трябва да направим. Това е първата глава. Създаване на здрава, солидна основа за надзора и регулирането за финансовата финансовия сектор. След малко обаче ще кажа няколко думи и за други форми на регулиране форми, които са по-активни, по-динамично, е необходимо е ние да посветим време и усилия на тях. паралелната финансова система, защита на потребителите и потенциалната структурна реформа на банките, за да се ограничат рисковете. Аз съвсем накратко ще се спра на въпросите е, и журналистите, е, и специалистите са, много, са съвсем наясно с работата, която върши комисията и парламента. И парламента. Е, парламентът дава много активен принос. По-конкретно Искам да спомена регламента по непокритите продажби и слаповете за кредитно неизпълнение. Вие се готвите да приемете е, законодателен акт за дериватите. Господин Вернер Ланген е тук. Тази дейност се осъществява в е, дух на доброто е, сътрудничество онова, което постигнахме по тези а, два текста, трябва да постигнем и по директивата МИФ и директивата за а, капиталовите изисквания. Ние трябва да запазим единият набор от правила е, ние настояваме за гъвкавост, без да поставяме под съмнение правомощията за надзор на държавите членки, нещо, което е нормално на един вътрешен пазар е, за финансовите услуги. Що се отнася до директивата МИФ, благодаря на парламента и на докладчика Маркус Фебер. Мисля, че е много важно да разширим тази директива върху всички платформи на альтернативни преговори и търговият и на високочастотната търговия, както и пазарите на деривати и по-конкретно в областта на суровините. Също така ние работим и по злоупотребите на пазара, за да изградим надежни инструменти да предотвратим и ограничим злоупотребите за, с финансовите инструменти, като се предвиждат ясни и надежни санкции. Друг много важен елемент в дейността на регулирането е, е нормативната база за агенциите за кредитен е, рейтинг. рейтинг. Аз благодаря на докладчик е, господин Доменичи, който споделя основните цели на комисията. Няколко думи за гаранцията на влоговете. Искам да поздравя докладчик Питър Саймън, който е тук. И аз се надявам, по време на датското председателство, възоснова на вашето решение да водим конструктивно решение, за да постигнем бързо споразумение на второ четене по тази много важна тема, свързана с защитата на потребителите. И накрая за Омнибус 2 искам да ви поздравя за гласуването, което проведахте сутринта по текста на Бурхар Балц. Надявам се, че ще се постигне споразумение с съвета. Дами и господа, искам да ви напомня, че през октомври месец направихме предложения, които да улеснят дейността на предприятията и по-конкретно малките и средни предприятия. Става дума паспорт за фондовете за рисков капитал, където докладчик е господин Ламбер и фондовете за социално предприемачество с докладчик Софи Окони. И аз се надявам, че следващия месец ще, зап... ще можем да започнем тристранната среща. Ние много добре сътрудничим с вашата комисия и с комисията по юридически въпроси. Комисията по юридически въпроси е водещата комисия по директивата за счетоводни стандарти и директивата за прозрачност, която е насочена към предприятията от добивния сектор. Докладчик по директивата за счетоводните стандарти е господин Клинс, а директивата за прозрачността е с докладчик госпожа Пити Кайнен. Всички тези е, актове имат за цел да дадат отговор на е, кризата. Ние не сме приключили работа и ние ще стигнем до края, за да извлечем е, необходимите полки. Това е което казах на изслушването в началото. Целта ни е никога вече е, финансовите продукти и финансови дейности да могат е, да останат е, в страни от регламентацията и надзора. И аз вие сте чули, вие получихте нашите предложения за управление на кризата и се надяваме да представим този проект скоро. В момента водим вътрешни консултации. Стигнали сме почти до края на процеса. Допитваме се до редица заинтересовани лица, по-конкретно по деликатния въпрос за Bail-in, част от инструментариума, който е предложен. Той има за цел да постигне баланс в мерките и сроковете, за да се избегнат изкривяванията. Надяваме се текста да бъде представен следващата седмица. Още един сектор, към който мнозина от вас проявяват интерес, е паралелната банкова система. Знаем, дами и господа, че не банковото кредитиране е сектор в подем, но той не е предмет на същите правила и пруденциален надзор това е тревожно. Г20 и съвета за финансова стабилност, който създаде пет работни групи, разработват мерки. Консултацията за... ще започне на 1 юни. Надяваме се, че парламентът ще участва активно в дейностите, свързани с небанковото кредитиране. Третата ос на нашата дейност 2012 година е, както ви казах, защитата на потребителите. Има проблем с доверието, което между потребителите и банките, доверие, което трябва да се възстанови. Предлагат се твърде много сложни и токсични продукти, продукти, които не съответстват на потребностите, някои от тях са твърде скъпоструващи и прозрачността не е достатъчна. Ако искаме да възстановим доверието, е необходимо първо да възстановим е, уважението на потребителите е, към финансовите услуги. Също така, е, в тази връзка искам да спомена и работата, която започнахме по ипотечните кредити с докладчик Санчес Преседо. Искам да ви предложа и други инициативи на първо инвестиционните продукти на дребно, ПРИПС, тук става дума за 11 трилиона евро в е, края на 2009 година. Е, ще се. Е, тук трябва да имаме предвид рисковете и цените, с които е свързан всеки продукт, а също така и животозастрахователните продукти, тема по която работи госпожа Перван Шаберес. Друга дейност е свързана с директивата за предприятията за колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа и застрахователни застрахователното посредничество. Целта е, разбира се, да извлечем пулките от а, измамите на Мадов и да въведем повече а, отговорност за депозита, депозитарите на а, активи, в които са инвестирани а, фондовете. Накрая също така ще продължим а, работа по една директива по пенсионните фондове, че е спорна тема, за да възстановим доверието в пенсионната система. По вестниците се пишат неща, които не са винаги верни. Нашата цел не е да прилагаме едни и същи правила във всички държави членки. Ние сме наясно с това, че има специфика, има само, че когато става дума за идентични правила, трябва да има едни и същи правила за пруденциален надзор. Искам да кажа няколко думи и за, дългосрочното, за дългосрочните инвестиции. Това въжи и за пенсионните фондове, и за застраховането. Аз се тревожа от въздействието на регламентацията, която изисква Г20. Не искаме да я приемем за финанси... ефекта върху финансирането на економиката. Искам да започна дебат заедно с колегите, господин Оли Рен и господин Таяни, ще предложа зелена книга за финансирането на економиката и дългосрочното финансиране през следващите месеци. И последният, последната сериозна тема е свързана с потребителите прозрачността на банковите такси Започнахме обществена консултация по тази тема. Искаме таксите да станат по-разбираеми за потребителите, да улесним сравняемостта. Банките не полагат според нас достатъчни усилия. Ще предложим законодателство банковата мобилност или свичинг, и тук нещата не са удовлетворителни, основните банкови сметки е, през юли 2011 година беше е, прията препоръка, която изпраща ясно послание на държавите членки за мерките, които трябва да предприемат е, на национално ниво, за да улеснят достъпа до платежните услуги нашият анализ ще бъде обогатен с доклада по собствена инициатива на Юрген Клюте. И накрая още една тема, по която поех ангажимент пред няколко месеца в отговор на въпрос на господин Ламберт. Ние трябва да работим по разделянето на риска в банковия сектор. Е, унези ни създадахме експертна група под председателството е, на, е, на управителя на Централната банка на Финландия. Групата работи активно по този въпрос. Виждаме какво става с, с правилото Волкер и модела Викерс. Аз мисля, госпожо председател, че в хода на работата, която ще би трябвало да приключи в края на лятото, Европейският парламент и вашата комисия, разбира се, трябва да трябва да може трябва да даде своето мнение и така темата за разпределението на риска е изключително важна и до края на годината трябва да излезем с ясно решение по тази тема. Благодаря за вниманието. Благодаря много, господин комисар. ще помоля депутатите да ми отпуснат малко време. Знаете, че не крада от общото време, особено когато имаме гости. Но искам да кажа нещо. Първо, много щях да се радвам, ако бяхте ме поканили на конференцията по паралелно банкиране, но а, не ми е, дахте тази възможност. Аз а, а, можех да изнеса е една прекрасна лекция по този въпрос. Сигурна съм, че е някакъв недоглеждане и ще се коригират нещата. Не, нямаме в програмата. Добре, добре, ще се разберем. На 27-ми, чудесно, чудесно. Ето сега ще уточним нещата. Та, по въпроса за банките и дългосрочното финансиране. Препоръчвам ви няколко от моите речи, произнесени по темите за финансиране чрез облигации на право, както на също така искам да ви кажа, че в заседание на координаторите ще обсъждаме също въпросите свързани с финансирането на банките. Не, не се притеснявайте. Има още нещо, което трябва да знаете, а именно, че очакваме и вече имаме 15 законодателни акта, не всичките са от вас, но те ще стигнат до етап триалог още до края на този сезон. И а, къп, директивата за капиталните изисквания може да стигне също до там. И трябва да ви кажете, че няма да ни остане време да разгледаме всички така че ще трябва да се определят приоритетите предвид на срещата на Г20. Въпросите на статистиката и на прилагането са много важни, например. Така че ако не можем да свършим всички тези неща наведнъж, много се извинявам, но предвид на обема на законодателната ни работа ще трябва да се определят приоритети. така, сега ще дам думата на Жан Пол. Заповядайте. Нямам въпрос, тъй като комисарят, както обикновено, беше много е, изчерпателен е, и то отговаря на въпросите ни предварително. Тъй като сте ми дали думата, искам да кажа на комисаря, че ние, това, че имаме много работа, не означава, че няма да си свършим работата добре. Заедно с това обаче имаме един проблем и го казвам а, публично, макар че не е в интерес на институцията. Става дума за новия регъл, регламент, новия правилник а, за а, превода, но той парализира нашата работа. Ако един ден докладчик докладчиците в сянка решат повече да не работят, това ще бъде защото те не могат да работят на езика, който е, е удобен на тях. Работата на преводачите е задължителна. Без тях ние не можем да си вършим работата. А, само, че тук има една глупа политика за намаляване на разходите за превод. Не можем да използваме превод тогава, когато водим дискусии за делегирани актове. Това не е проста работа. А, ако не можем да се изразяваме ако не можем да говорим на езика си, няма смисъл да работим. Аз бях на среща за Тупак от 7 години за първи път. Аз е, имах е, е, превод само на френски език, при това превод, преводач, който нямаше право да влезе в кабината, който шептеше до мен. Казвам ви това, за да знаете, че това не улеснява работата ни и е необходимо а, властите на парламента и членовете на бюрото да разберат, че демокрацията в Европа е на първо място езиците. И ако искаме да си вършим работата, трябва да можем да се изразяваме. Е, не е коректно да се изисква да говорим винаги на английски язик. Това е което исках да кажа. Благодаря. Защо се отнася а, до останалото, ние ще положим всички усилия, за да бъдем на висотата на изискванията към нас. В а, пресата а, Знаете, че онези, които изразяват становището на тази комисия, са докладчиците. И това са е, докладите, които се гласуват с мнозинство. Това са е, хората, кои... Това са докладите, които трябва да бъдат използвани в тристранните срещи. Тристранните срещи не са повод за предоговаряне на позиция, която отразява становището на мълцинството. Дадахте ми думата и аз казах каквото мисля по агенциите за кредитния рейтинг. На, на, надявам се, нашият приятел Доминиси а, изрази а, категорични становища, които може би ще смутят някои агенции, а, но вътре има много новаторски предложения и обикновенно вие оценявате новаторския характер на идеите. Комисарията. Най-напред, госпожо председател нека да няма двусмислие и недоразумение. Аз имам нужда от вас като председател. А, имам нужда от вас като председател на тази комисия на конференцията. Аз разчитам а, на вашето участие и присъствие и Разчитам и на участието на а, други на депутати от а, вашата комисия за паралелната банкова система. А, наясно съм с това, че вършите сериозна работа. член, върху член, членовете на комисията са подложени на огромен натиск имате нужда от сериозни сътрудници а, и преводачи. Аз се опитвам да, да върша огромно по количество работа с а, своя екип. А, благодаря на парламента и на депутатите от тази комисия за съдействието. Какви са нашите приоритети? Директивата МИФ, агенциите за кредитен рейтинг и също така паспорта за рисковия капитал. Това са насок дейностите, които изискват да работим без да се бавим. В Франция, казват в моя регион в Франция, се казва, че човек трябва да си поставя високи цели, надявайки се, че в крайна сметка ще постигне резултати, които са над средното Надявам се да успея да постигна резултати по една друга тема. Преди това, електронният превод е област, в която работим във връзка с европейският патент. Европейският патент е възможен само ако всички страни могат да получат коректен превод на своя език. Благодаря ви много. Сега продължаваме нататък. Лиса, много от участниците искат да се изкажа. Ще ви помоля да съкръщавате въпросите и отговорите, за да има време за всички, иначе ще трябва да ви прекъсвам. Благодаря ви. Благодаря много, господин комисар, че сте сред нас. Както винаги, за нас е голямо удоволствие да разговаряме. Е, разбира се, е, това е знак е, за съществуващите връзки между комисията и парламента, особено в тези сфери. Сега за а, моя въпрос. А, по отношение на вашата инициатива за банкирането за то, като паралелно банкиране и а, искам да ви попитам какви, в какво се състои това. Дали трябва да изчакаме цялата дейност по тази инициатива да се извърши от ваша страна, за да може да се стигне до нас и да имаме някаква законодателна инициатива, защото се оказва, че ние сме в някакъв порочен кръг. Онези от страните, които нямат възможност да излязат на кредитните пазари, оказва се, затъват все повече и повече в дългове. Та, това е порочен кръг. Всичко това всъщност се е, плаща от накоплатеца. Кога всъщност ще се реши този за въпрос за паралелното банкиране? Втория въпрос се отнася до финансирането на реалната економика. Това е от най-сериозните проблеми. По какъв начин ЕЦБ и Европейската комисия ще въведат правила, които да гарантират, че предоставените на търговските банки кредити могат да донесат някаква полза за реалната економика. Разбира се, трябва да се помага на банките, но а, при сега създалото се положение с ликвидността, малките фирми просто издъхват. Благодаря, Елиза Ферера, за тези два въпроса. Ще бъда кратък. Когато погледнете ориентировъчния списък с дейностите, които предвиждаме в областта на паралелната банкова система. Ще видите паричните фондове, инвестиционни фондове, хедж фондовете, финансовите институции, инвестиционните дружества, които обаче не са предмета на банковото регулиране. Застрахователните дружества, акционерните дружества. Защо ви давам този списък, за да ви покажа, че паралелната банкова система бележи ръст в Европа, при това бърз ръст. И текстовете, които гласувахте, е, са насочени към е, част от е, тези дейности. Унези текстове, които вече сме гласували или, или предложили, ще доведа до съкръщаване на дела на паралелната банкова система, но това не е достатъчно. Ето защо ние е, водим конфер... Е, консултация въз основа на, въпросно, на въпросник е, и на тази основа ще се опитаме да установим пръзнотите и недостатъците и ако е необходимо ще предприемем регулаторни стъпки. По реалната економика аз самият съм заявил своите намерения сега. Ние сме предприели мерки в областта на различните сектори и сега вече е време да из да погледнем на финансовия сектор от по-широк ракурс. Споменах за инвестиционния фонд и социалното предприемачество. Пред няколко седмици казах пред колегията, че е необходимо да зададем въпроса за финансовия сектор в е, услуга на реалната економика. Много важен въпрос. Е, колегата е, Оли Ренс също може да ви даде отговор на този въпрос. Когато погледнем ситуацията в Европа преди няколко месеца, ноември и декември, бяхме стигнали до критична ситуация банковата система беше почти блокирала. Европейска централна банка изигра своята роля, което доведе което даде подпомогна на банковата система да възстанови своят баланс но в... най-важното е банковата система да възстанови своята роля в услуга на реалната економика. След... Следващият Свен от името на зелените. répondre euh, chaque fois. Euh, секторът на пруденциалните мерки на превенцията на риска в областта на застраховането трябва да започне въпросът се постави най-напред в банките от 4 години насам. Банките, някои банки осъществяват непроцедурен, неорганизиран фалит. Вместо да се премине към организирана несъстоятелност. Това е нещо, на което трябва да сложим край в банковата система, тъй като, ето, тъй като именно това доведе до най-сериозните проблеми с най-сериозни последици за данакоплатците и в крайна сметка допринесе и за дълговата криза. Трябва обаче да видим какво може да стане в сектора за страховане. През 2010 година излезе бяла книга. Признавам, че тези инициативи се забавиха, тъй като други въпроси, свързани с финансовата криза, излязаха на преден план. Разбира се, не вие носите отговорност за това. За законодателната програма отговорност нося аз. Ние имаме нужда от време, за да оценим въздействието и да предложим подходяща система. Иска ми се да извлечем полка от преговорите, които се водят по другите схеми за гарантиране за вложителите и за инвестициите. Както ви казах, е, това е приоритетна дейност. Е, надявам се да доведем работата до край през 2013 година. Вики Форд. Госпожа Вики Форд зададе въпрос, който е свързан с отговор, който дадах на госпожа Ферера. Много важен проблем да намерим необходимия баланс за всеки акт. Това въжи и за застраховането, за омнибус, добрият баланс, добрата, доброто взаимодействие между отделните текстове. Също така трябва да има трябва да се съобразяваме и с а, взаимоотношенията с а, Съединените щати. 80% от операциите са с, с Съединените щати и с други страни от света. Така че и тук трябва да намерим баланс по дългосрочните инвестиции и застраховането, ние не сме приключили още работата. Сега ще работим и по Омнибус и други актове. по всеки, във всеки акт, който предлагаме, аз полагам огромни усилия да се спази принципът за това, че финансовият сектор трябва да служи на реалната економика. Например, предложението за рисковият капитал има за цел да осигури повече подвижност и по-лесен достъп до малки, на малките и средни предприятия. В директивата МИФИТ, например, ние търсим начин да насърчим малките и средни предприятия. Също така с акта за прозрачност е, ние си поставяме за цел да направим така, че счетоводните стандарти да бъдат прозрачни и да не са пречка за малките и средни предприятия ние сега трябва да работим без забавяне по зелената книга, да водим, да проведем дебата за активните и динамични мерки, които са необходими, за да осигурим и по-лесно финансиране на реалната економика. само да кажа, че когато бях министър, казвах, че отдавам а, голямо значение на последващите а, действия на етапа изпълнение и мисля, че и като комисар а, отдавам не по-малко значение на изпълнението също така въжи, е, това въжи същото и за мерките на второ ниво. В много текстове, в почти всички текстове, ние сме въвели клауза за преразглеждане, която трябва да се използва именно за да се оцени въздействието на текста. благодаря. Това е дейност, по която се работи е, активно, е, дейност, която е особено важна за потребителите и е, е сред нашите приоритети за 2012 година. Аз не вярвам в саморегулирането на пазара. Дерегулацията нанесе много щети на пазара, ние все още плащаме цената. Аз реших да отдам пред почитание на договора вместо на принудата. Това е вярно за основните банкови сметки. Това въжи и за прочността на е, банковите такси. Ние разчитаме на добрата воля на банките. Е, и в дата случая аз останах е, разочарован по банковите сметки ние ще направим оценка на дадените отговори. Това ще стане преди края на юли. И за да отговоря по-конкретно на вашия въпрос, ще предложа едно по-рестриктивно законодателство, тъй като, тъй като договорът, така да се каже, не даде резултати. По всяка вероятност ще предприемем същото и за а, прозрачността на банките, за мобилност банковата мобилност, мобилността на банковите сметки, тъй като се оказва, че за гражданите не е толкова лесно да си а, сменят а, банковата сметка. госпожо председател, господин комисар. Много съжалявам, че закъснях, но председателствах конференция по биогоривата. Темата беше много интересна и закъсняхме. Искам да ви поздравя за инициативата за фондов, фондовете за социалното предприемачество във връзка с този регламент и регламента за рисковия капитал с Филип работихме заедно по много конструктивен начин. Искам да ви кажа, че съм много удовлетворена от активния подход на комисията до сега политиката беше по-реактивна, т.е. вървеше се след събития. Сега динамич, тази динамика не може да не бъде приветствана. Предложен е много амбициозен текст в областта на социалното предприемачество, който се радва на добър прием в парламента. Целта е двояка. Първо да отговорим на необходимостта от нови форми на финансиране за социалното предприемачество, но също така и да се изгради европейски пазар на солидарно финансиране. И бих искала да ви кажа, господин комисар, че бих искала да чуя как смятате да включите тази мярка в по-широката област на социалното предприемачество. Това е нов сектор. Той без съмнение ще доведе до нови работни места и се вписва в сегашната конюнктура и ще бъде част от подхода, от новия подход на комисията. Няколко конкретни области ще се включи в рамката на фискално стимулиране за инвестиции в социалното предприемачество, европейската марка на социалните предприятия, а също така и насърчаване на социалното финансиране на европейски, в европейски мащаб. Благодаря.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 един кратък коментар за стимулиране на реалната економика. Вие споменахте високочастотната търговия. Според мен това е пар екселанс пример за економиката тип казино. Ако искаме парите да бъдат насочени към реалната економика, трябва да затворим казината, не да ги ограничаваме, а просто да ги е, закрием. Моят въпрос е свързан с два въпроса, повдигнати от вас. Инфраструктурата на банкова система и паралелната банкова система. Това са две области, е, две области, които са свързани с е, директивата за капиталовите изисквания 4. Възнамерявате ли да излезете с законодателни текстове? Благодаря, Софи Окони, за окоръжителните думи за социалното предприемачество, солидарната економика. Това са дейност, е, която възлиза на около 16% от економиката и заетостта. Говорим за рентабилни предприятия, не говорим за е, социални дейности, говорим за дейности, които имат солидарен характер, първо по отношение на състава на персонала, те поемат социална, е, холистична екологична отговорност, но пък са ориентирани и към социално-етично инвестиране. Това са различни предприятия, които заслужават да бъдат подкрепени. Идеята за инвестиции в тези предприятия дойде от самите инвеститори. Няма да спрем до тук и споделям, госпожо Кони, вашата воля тази инициатива да стане част от една по-широка рамка, както го направихме в нашето съобщение с господин Таяни. Е, организ... За... Бяхме на конференция по този въпрос, заедно с професор Юнос. Там присъстваха 1500 души. Не можем да се ограничим само до тези инвестиционни фондове в социалното предприемачество трябва да отидем и по-далеч. Необходимо е да има правна рамка. Ето защо комисията излезе с друго предложение Уставът на Европейското дружество. Текстът ви е представен след колко години чакане. Това отговаряше на моят ангажимент, който поех пред вас. И освен това е необходимо да осигурим видимост на сектора чрез европейската марка. Така че аз съм съгласен с това, което казахте. Аз следя много внимателно тенденциите в различните страни. И в вашата страна, госпожо председател, и консерваторите, и лейбаристите излязаха с интересна идея. Става дума за мобилизиране на банкови средства за този сектор. Идеите са много интересни и смятам, че ние трябва да, трябва да приемем нормативна база и да осигурим повече прозрачност. Благодаря на госпожа Макарти за зададените въпроси. Ще бъда много кратък по отношение на манипулациите, които споменахте, тъй като не мога да коментирам тези разследвания. Те не се вършат те не се осъществяват от Генерална дирекция вътрешен пазар и не мога да коментирам разследвания, които се водят в момента. Ще по тази тема не мога да правя публични изказвания, тъй като проверките се осъществяват, се вършат в момента. Господин Ламбер, за по вашия въпрос е, комисията има желание да стигне по-далеч. Ние предложихме тази прозрачност за 600 предприятия, които са котирани от добивната промишленост е и от а, е, а, горският и от дърводобива. Трябва ли да отидем по-далеч? Според мен няма въпроси табута. Мисля, че трябва да решим неотложните въпроси, да се обърнем към НПО-тата и към много правителства в държави в Африка, които понякога страдат от липса на прозрачност в областта на добивната промишленост. Цената на това е много важна, също така и в сектора на дърводобива. Започваме с тези сектори. А, има Предстои ни много работа. Подложени сме на лобистка дейност. Нека да се опитаме да наложим прозрачна страна по страна, проект по проект. И от тук ще видим от тук нататък как да процедираме. Вие споменахте за казиното. Аз споменах, че имаме нужда от доверие, за да тръгне отново реалната економика. Първата, първото предварително условие е финансовия сектор да бъде поставен на здрава основа. ние не сме стигнали до края на дейността и парламентът и съветът работят. По отношение на високочастотната търговия, да, приемам това, което казвате за, за дейността на комисията, която може би не е достатъчно бърза, но нека да бъдем реалисти. можем ли да, раз... можем ли да решаваме този проблем само ние в Европа, без да се интересуваме от това, което се случва в Съединените щати? Аз а, съм обсъждал тези въпроси с а, а, представители на американската администрация. Госпожа Спиро работи активно в областта на високочастотната търговия. По отношение на МИФИТ, ние се стремим към взаимодействие и сътрудничество с партньорите от Съединените щати. Мерките са трудни, има е, много категорични реакции от е, сектора. Става дума за огромен брой операции, които могат да бъдат въведени в машината. Полагаме усилия. Ще видим дали дейностите ни са достатъчни. Отговорът, моят отговор на вашия въпрос е да освен аналитичната работа, консултациите по паралелната банкова система, структурното управление на рисковете в банките. Вие знаете по разпределението на риска и в новите платформи ние сме, а, пред, ние сме направили а, предложения, това, което представлява интерес за мен е риска да бъде идентифициран, да, да сме наясно с а, неговата сериозност и какви ще бъдат неговите последици, що се отнася до консултационната, до, до паралелната банкова система, а, ние ще предприемем, а, ще излезем с законодателни предложения. Добре, сега Пабло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Голямо удоволствие е, да чуем какво а, споделяте с нас а, днес след обед, защото думите ви наистина ни вдъхновяват. И така, разбира се, финансовите услуги трябва да са в услуга на реалната економика. А, по това няма спор в Европейската общност ставаме свидетели на въвеждането на нови контролни мерки по отношение на паралелното банкиране и също ги приветстваме. Съгласни сме, надявам се всички, че се нуждаем от едно основно преструктуриране на банковата система както каза и колегата, от това зависят системите за кредитиране, а без кредит не може да имаме економическо възстановяване. Но преструктурирането на банковата система, на финансовата система е нещо, което, така да се изразя с ваше позволение, се разгръща без никакъв план и посока а, поне резултатите от а, а, тестовете за а, риск, а, така наречените стрес тестове, показват а, това. И кога, господин комисар, смятате, че ще а, имаме преструктурирана, а, здрава, стабилна финансова система, в която кредитните потоци се движат именно така, че да подпомагат възстановяването на економиката. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за коментарите. Благодаря ви за това, че потвърдихте ангажимента си за, изграж... за поставяне на финансовия сектор на здрава основа. И в... да се направи така, че той да обслужва реалния сектор. Доколкото аз разбирам, господин комисар, по този начин ние ще гарантираме е, доброто функциониране на реалната економика. Въпросът не търпи отлагане, особено в е, сегашните условия, които изискват бързи, ефективни действия. Това е въпрос, който беше повдигнат и от е, Филип Ламбери, от Елиза Ферейра. Зелената книга, която обявихте, според нас има опасност да не даде бързи и конкретни решения. И моят въпрос е следният – очаква и докато чакаме зелената книга, има ли други средства, други предложения, други инициативи, които да бъдат предприяти в по-спешен порядък, за да може ликвидността за европейския банков сектор, ликвидност осигурявана от, Европ... от Европейската централна банка, да стигне до реалната економика, особено до малките и средни предприятия, които са най-сериозно засегнати от кризата. Искам да ви уверя, че това въжи с, с особена сила за Гърция, но не само в Гърция. Малките и средни предприятия а, из, са изправени пред сериозна липса от ликвидност, която ги води до, до фалита. А, и все повече предприятия изпадат в несъстоятелност. По отношение на данъка върху финансовите транзакции, знаем, че се водят консултации. Противниците на данъка казват, че един данък, който се прилага било само в Европа, било само в еврозоната, може да доведе до значителни щети за финансовия сектор. Споделите ли това становище? И споделяте ли становището, че този данък може да навреди значително на спестовните фондове? Антолин. Eh, благодаря ви. Господин комисар, докато ви слушах, си помислих, че за съжаление е, днешния парламент е много по-различен от предния, предвид на заложените е, нормативни актове. Искам да ви благодаря за прекрасното сътрудничество съдействието, което срещаме от страна Европейската комисия, когато разглеждаме цял ред проблеми. Сега за отговорното кредитиране. Един от основните проблеми в днешната криза е, е частната задлъжнялост. Разглеждахме въпроса, когато говорихме за ипотекарните кредити, за разделянето на рисковете а, и приканихме комисията да започне някаква процедура, която да подпомогне по някакъв начин семействата, които са а, натрупали дългове. А, и сега искам да ви попитам какво се прави в тази посока. Какви са мерките? които съществуват за подкрепа и на предприятията. Ако може да ни осветлите по тези два въпроса. Благодаря. Monsieur Zalba euh, a évoqué, euh, comme Madame Podima. Беше повдигнат въпроса за реалната економика. Ние след цялата работа по регулиране на различните сектори и е, в момента е, ние работим по хоризонтални е, мерки, насочени към реалната економика. Много се радвам, че тези въпроси вълнуват и вас разбира се, това не означава, че ние да приключим с регулаторната дейност, защото съвсем не сме приключили тази дейност. Често навлизаме в непознати територии, като паралелната банкова система, дейност, която се разрасна и сега на нея се падат около 30% от всички дейности преди да предприемем дейност по паралелната банкова система, искаме да сме наясно с това. не обвинявам сектора. Разбирам, че голяма част от нерегулираните сектори вършат полезна работа за економиката, тъй като банките може би не предоставят финансиране по различни причини. Искаме обаче е, тези субекти да бъдат е, регулирани е, и да бъдат предмет на надзор и да има прозрачност. По отношение на тестовете за риск или устойчивост на, банковете, на, на банките, ние положихме огромни усилия, може би ще има и други в бъдеще, но Европейският банков орган ще реши самостоятелно кога и как ще бъдат проведени. Вие повдигнахте един много важен въпрос. Кога ще бъде приведен в ред банковия сектор? И дейността трябва да бъде доведена до край. Госпожа председателката спомена около 15 текста, които са в, законода... в се намират на етап законодателна дейност. По капацитет за, външно и, за външни вътрешен надзор, доброто управление, за прозрачността, но не сме достигнали до края на тази дейност, не сме приключили с нея. Ние работим. Госпожа Подимата каза, че някой се притеснява, че данъка върху финансовите транзакции може да нанесе вреди. Вреди е, нанесе не този данък, е, който все още не съществува, а безотговорното поведение на някои банки. И когато четете статии във вестниците и в пресата, е, очевидно е, че тези банки не се занимават с е, филантропия, но е очевидно, че има нужда от повече морал, повече правила и повече прозрачност, за да може предприятията и потребителите, които очакват финансиране, е, да получат онова обслужване, на което, което очакват. Не сме приключили с тази дейност но ние, се, ние искаме да видим какъв ще бъде общото въздействие на тази законодателна дейност. Зелената книга. Парламентът има много идеи, съветът също има идеи. Има много сектори от реалната економика, които също имат своите становища. Финансирането е тема, по която се говори много, но е, има една област, която е особено важна и това е, е екологичният преход, е, дейност, която може би няма да има бърза възвръщаемост, но тя е в интерес на бъдещите поколения. Не означава, че, това не означава, че не можем да предприемаме инициативи. Не всички те са законодателни, някои от тях могат да бъдат, довед... да бъдат а, осъществени по-бързо. Аз лично смятам, че трябва да работим по европейска инициатива за растеж. Онова, което предприе Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка, проектните е, облигации, които могат е, да бъдат е, дейност, която може да бъде извършена в ход на, в продължение на няколко месеца, можем да предприемем по-бързи дейности в областта на енергетиката, е, информационните технологии, чист транспорт. Това са все дейности, които ще доведат и до създаване на повече работни места. Европейският банков орган е, носи своята отговорност и и заедно с Европейската централна банка имат за цел да помогнат на банките да осъществят своята роля в служба на реалната економика. Стотици милиони бяха предоставени от Европейската Централна банка на повече от 800 банки в Европа. Що се отнася до данъка, е, много деликатна тема. Съветът го обсъди пред няколко дни. Е, няма съгласие. Много правителства са дали своето съгласие. Аз не смятам, че този европейски данък е, ще доведе до изнасяне на дейността. Комисарят Шемета, който не проявява никакво колебание, предложи данък с по-нисък лихвен процент при разширена основа. Според мен това е данък, който може да бъде понесен от економиката. Ще, постъпленията ще бъдат добри и освен това ще бъде от политическа и морална гледна точка справедлив. Не само за Гърция, за всички има, е необходимо да покажем че се полагат усилия от всички. Аз подкрепям това, което предложи парламента за регламентиране на бонусите и данъкът е част от логиката на справедливостта. За да ни вярват гражданите, те трябва да са убедени в справедливи и морален характер на а, нашата дейност. По отношение на ипотечните кредити и защитата на потребителите и задлъжнялостта на физическите лица и предприятията, Генерална дирекция предприятия работи по програма за задлъжнялостта на, физич... на потребителите и на предприятията. Ние сме предприели мерки в областта на гарантиране на влоговете, директивата ПРИПС. Това са все инструменти, чиято цел е да облегчат задлъжнялостта на гражданите. Ето за това, господин Санчес Преседо, ние искаме да потребителите да разполагат с добра информация за това, което купуват. Това ще бъде приоритет на нашата дейност през 2012 година. И така, сега Паскал има думата. Ще използвам а, времето на Удо, който беше записал, ма го няма. А, добър ден, господин Барни. Имам два въпроса към вас. Първо, а, искам да ви напомня за един ваш ангажимент, който поехте по отношение на емитирането на слапове за кредитно неизпълнение. Както знаете, а, има връзка между този вид а, слопове и непокрите къси продажби, но ние нищо не сме направили а, специално за а, слоповете за кредитно неизпълнение. А, да направим така, че тези, които купуват а, тези слопове, наистина да плащат а, застрахователната премия върху тях. Видяхме, когато се появиха тези инструменти, Имаше много спорове, не беше ясно какви рискове предполагат те имаше предложение да се направи и проверка за а, възможността за поемане на рискове на тези, които продават тези слопове, за да може продавачите да докажат, че имат финансовата възможност да платят в случай на кредитно неизпълнение. В края на краища имаше случаи, в които, при които нискокачествените и под текарни кредитори фалираха и никой не можа да покрие техните задължения. А това са неща, които трябва да се обхванат съответно от нормативен акт. Второ, четох неодавна в Financial Times, че има възможност за някакъв вид обмен между различни държави членки. А, всъщност въпросът ми е дали подобни обмени на информация се поддържат от комисията. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, а, докато се изказвахте първоначално, преценихте за нужно да отговорите на въпроси зададени от колеги или а, въпроси, които според вас са особено актуални и им се дължи отговор. Така ми давате повод да ви задам въпрос, който съм ви задавал неведнъж през миналите две години, без да получа отговор защото моят въпрос е свързан с въпроса за застраховането и с доверието към вас лично, както и към Европейската комисия. А именно, въпросът е за незаконната продажба на акции от агенцията за телекомуникации в Гърция на Deutsche Telekom. Сделка, която се осъществи абсолютно непрозрачно. Поставал съм ви въпроса много пъти и винаги а, някак сте го заобикалял. Господин Венизелос, а, като депутат от опозицията, критикува тази сделка, нарече договора противозаконен, но след като всичко това се заяви, все пак продължи, продължи да се продават големи обеми от акциите на Deutsche Telekom. И второ, ако това наистина е било незаконно, вие сте е, установили, че това примерно е нарушение на 25 регламент 2004. Ако е така, какво направихте? И трето, кой печели от тази сделка? Deutsche Telekom, който печели на е, гърба на дребните акционери? Моля ви, е, отговорете на този въпрос. Той е, засяга и Европейската комисия и политическата система в Гърция. Благодаря. Благодаря ви. Астрид има думата. Благодаря ви, господин комисар. Първоначално не исках да вземам думата по въпроса за данъка върху финансовите транзакции, защото то не е част от вашия портфейл, а по-скоро вашия колега отговаря за това. Но все пак комисията е колегиален орган и за това сигурна съм. Вие сте в течение на нещата и а, поемате своята част от отговорността, споделената отговорност а, за внесеното предложение. Госпожа Подимата, която е докладчик в парламента по този въпрос, а, отправи питането. И за това аз искам да попитам. Вярно ли е това, което прочетох в пресата след проведения неодавна съвет по тази тема? Аз прочетох, или поне така разбрах от прочетенето, е, че първоначалното предложение вече не е в сила – Малко ме изненадвате, като казвате, че няма да има риск от изнасяне на производства и фирми от Европа. Неодавна прочетох в а, Люксембург, в а, един вестник, който всъщност е, издав... е социалистически орган. А, нямам го пред себе си, но мога в последствие да ви го пратя. В офиса ми е Та, прочетох за вредните последици, а именно изнасянето на фирми от Европа в резултата от предложението на комисията, защото ще има а, една каскада от а, неблагоприятни последици, които всъщност ще а, бъдат пагубни за голяма част от а, финансовият отрасъл в Европа. Ще ви пратя въпросната статия, между другото. За щастие, нашият финансов министр разбира какво означава това и го огласява, макар че за сега министър-председателят ни тълкува нещата по друг начин. Защото в края на краищата нашия министър-председател беше за и се изказа доста провокативно по този данък върху финансовите транзакции. Но въпросът е как това ще се отрази на хазната на Люксембург, на обществения бюджет, ако бъде въведен този данък. Искам сега малко по-обективно да ми представите нещата. Как ще се отрази вашето предложение обективно на економиката. Добре е да обсъдим тези неща. Вашите предложения, вашите предложения просто са неосъществими. Те не могат да сработят на практика. И резултатът от тях ще е неприемлив. А, така че струва ми се, комисията чисто и просто трябва да оттегли това си предложение и да помисли за евентуално други предложения, ако е приемливо изобщо въвеждането на един общо европейски данък. Знаете, че повечето гласове са в подкрепа на въвеждането на такъв данък в глобален план но това за сега е само в сферата на пожеланията. Та, поне ако ще е за Европа, трябва да се отнася до всичките 27 държави членки. Естествено, всяка държава членка е в пълното си право да въведе данъчно облагане от този вид не искам да кажа, че ние трябва да даваме непременно е, зелена светлина. Ако господин Шойблер и госпожа Меркел искат да го направят за Германия, те могат да го направят от утре. Даже от завчера можеха да го направят, ако искаха. Френския президент също, ако иска, нищо не го спира да въведе такъв данък. Та, хората не бива да остават впечатлението, че за въвеждането на данъка е необходимо позволение от страна на Европейския съюз. Всяка страна, която има желание, може да го направи, защото това е суверенно нейно право да обложи финансовите транзакции. Ако прецени, че това е в интерес на държавата, аз не, че ги съветвам да го направят, но ще се види какви пагубни последици би имало това за съответната държава членка по отношение на заетостта и на публичния бюджет. А тези, които се боят от такива последици, по-добре да не въвежда този данък. Та някои казват, някои са за, други са против данъка. И ако някой иска, никой не го спира да го направя. Е, Юнкер... Само, че господин Юнкер беше този, който направи това предложение. Нито госпожа Меркел, нито господин Шойблер. А господин Люксер, защо не поговорите с него в Люксембург и ще ви бъде този разговор с него ще бъде по-лесен, отколкото разговора, който водите тук. Е, той произнесе своята реч преди една година за е, този данък, е, защото неговият министр на финансите каза а, е, нещо различно преди това. Господин Гиголд, и аз мога да бъда за, защото знам, че никога няма да стане. комисарят трябва да даде отговор на тези въпроси. Разбира се, това не е в неговия ресор. Знаеме, че понякога министрите променят а, решението си. Но по въпросите, които са в неговия ресор. Госпожа, както каза госпожа Люлинг с много въодушевление, комисията не е конгломерат, е колегиум има много въпросът за координацията и хармони... фискалната хармони... консолидация е... това са много важни въпроси за европейската интеграция. Въпросът и за корпоративните данъци и за данъчната основа. Освен това, екологичната е, фискалност е много важен. Госпожо Люлин, става дума за много скромен данък той е справедлив от морална гледна точка. Нека да отчетем настроенията на гражданите. Не искаме от тях да положат усилия. Нека тези усилия да бъдат положени от другите. Виждаме случаи на популизъм, на национализъм. Това може да доведе до е, разбиване на вътрешния пазар, с, което ще се отслаби европейския проект. Вие сте права, че би било по-добре данъка да бъде въведен а, на международно ниво или на ниво Европейски съюз. Е, Обединеното кралство не поиска разрешение да въведе stamp duty, а, Съединените щати също са наложили е, данък, така че въпросът не е табу. Въпросът е да въведем данък, който да е справедлив. Аз мисля, че идеята е добра. Господин Камфан, повдигнахте въпроса за регулиране на продажбите на слаповете за кредитно изпълнение. Благодарение на вас – аз мятам, че е необходимо да предприемем предврати, превентивни действия. Ето за това и отдавам толкова голямо значение на разрешаването на банковата криза. Господин Камфен, аз не съм далеч от отговора, който очаквате, защото голяма част от емитентите на слоповете за кредитно изпълнение са банки те, са пред, те, те подлежат на капиталовите изисквания, които налагаме с директивата за капиталови изисквания 4. Ние работим по ние ще работим по тези въпроси в светлината на това, което се случи в Гърция – вие споменахте за тестовете за устойчивост, за емитентите, които не са банки. Споменахте и за други пруденциални мерки. Аз мисля в вашата посока. Виждам, че вие четете Financial Times, госпожа Люлинг, социалистическата преса в Люксембург. и аз чета Европейската социалистическа преса и Financial Times. Е, мисля, че съм добре информиран, но разбира се, не винаги. Само искам да кажа, че е, е, това е идея, по която не сме а, говорили. Струва ми се, че малко вероятно тълкувам вашите коментари като а, одобрение е, на идеята да продължа да работя с вас и възнамерявам да продължа да работя с вас. Разбира се, това не означава, че не проявявам интерес към външните работи и към отбраната въпроси в кои... области, в които имам опит. с по отношение на Гърция искам да кажа, че тя е особен случай, но бяха взети много извънредни решения в една специфична ситуация. Сред моите отговорности е да следя за спазването на европейското законодателство, в това число и процесите на приватизация на обществени предприятия. Ние сме, водим диалог с гръцките власти по тази тема. Е, направ, прави, се, прави се проверка. Тя е, ще отнеме време, тъй като вашата страна е подложена на много ограничения, на много мерки. Ако в хода на проверката се окаже, че има неле... некоректни, неправомерни действия, ще бъде заведена процедура за нарушение. се, че всичко това се случи през 2008 година преди кризата. В Гърция сега има ускорена приватизация, което е част от намаляване на дълга. Само казвам, че в ситуацията, в която се намира вашата страна, се следи да трудностите да не се увеличават. Това обаче не означава, че не трябва да, обър... да обръщаме внимание върху правомерността на приватизацията, както казахте, господин Чунтис, че ако в хода на проверката, която се оказва доста продължителна, ако се окаже, че има неправомерни действия или е, действия, нарушаващи европейското законодателство, ние ще е, предприемем необходимите мерки, в това число и е, процедура за нарушения.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

Okay, we can. И така можем да продължим работата си. Okay, is, is everybody back, back in their seats? Right, we now move... И така, преминаваме към точка 14 от нашия дневен ред становище по темата 20 основни причини за загрежеността на европейските граждани и предприятия относно функционирането на единия пазар. Едуард, имаш думата. Да, мисля, че този доклад е иновативен. В смисъл той се отличава от останалите, защото пряко отразява причините за безпокойство сред европейските граждани. Става въпрос за работен документ, представен ни от Европейската комисия. Той представя европейския пазар през а, погледа на гражданите. Това е част от неговото заглавие. В него са отразени 20-те повода за безпокойство – най-често изразявани от европейските граждани и предприятия относно функционирането на единния пазар. Е, този списък е, води началото си от проучвания, обработени анкети, също така данни от Солвит, Европейския център на потребителите, Евроинфоцентъра и мрежата на европейските предприятия. Там са посочени пречките, е, с които се сблъскват онези, които искат да се възползват възможностите, предлагани им от е, единия пазар в ежедневието. Е, разгледани са проблемите от гледна точка на обикновения граждани или предприятия и са съпоставени с статистически данни от Евробарометър има и дискусии, проведени с целеви групи, включващи граждани и европейски фирми. Така че докладът дава момент на снимка за състоянието на нещата по отношение на пречките в вътрешния пазар на място виждаме, че има разминаване, пропаст между очакванията и реалността а, три основни групи се формират. Първо, информационните разминавания, т.е. хората не са запознати или не разбират ясно правата си. А информационните разминавания могат да се дължат от друга страна на неправилно транспониране на европейските правила и накрая трябва да призная празнина или разминаване, дължащо се на нормативни празноти, когато все още не е нормативно уредена тази сфера между а, това какво се очаква от страна на гражданите и какво всъщност може да се случи. А, Регина Бастос от ИМКО а, е автор на доклада. Ние трябва да дадем а, становище не по всичките 20 теми, а само за онези, които са по-съотносени ми към а, нашия мандат а, в нашата комисия. А именно в областта на данъчното облагане, банковите услуги, пенсиите, а, за данък наследство, а, и други подобни. А, все въпроси, касаещи хората и фирмите, които искат да упражняват правото си на мобилност а, и това са хора, работници или работодатели в трансграничен план. И така, трябва да гарантираме, например, чисто и просто ясни и приложими правила за отваряне откриване на банкови сметки, ясни прозрачни правила за прехвърляне на наследства в чужбина и тяхто облагане. Призоваваме да се преразгледа директивата за пенсиите. Има и въпрос, касаещ прекомерната бюрокрация. Това винаги е дневния ред и настояваме за по-пълен достъп до информация и пояснение за финансирането. Рисковия капитал също е в дневния ред. Необходимостта да има режим, европейски режим в този план за да може да се подпомогне а, е, нарастването на заетостта чрез достъп до рисков а, е, капитал. Не на последно място, възстановяването на ДДС при трансгранични стопански дейности. В момента това е изключително тромав режим и можем да облегчим нещата в това отношение. Това, госпожо председател, са основните моменти, заложени в моето проекто становище. Благодаря. Сега Софи, първо от името на НП. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Donc, euh... проект за становище на господин Сиклуна. Смятам, че дискусията е много полезна, защото, както каза господин Сиклуна, има голяма има разминаване между това, което очакват гражданите и текстовете, които се приемат от нас. Въпросът е, разбира се, за единият пазар – много, много е постигнато, но все още има слабости. И това е темата на становището. Освен това, вътрешния, изграждането на вътрешния пазар няма за цел да приемаме множество допълнителни законодателни актове. Целта е да улесним ежедневието и на гражданите и да обърнем внимание на всичко това, което не функционира на вътрешния пазар. Много се радвам, че комисията и комисария Барние обръща толкова сериозно внимание на вътрешния пазар. Мисля, че становището на господин Сиклуна е от високо качество и е, разглежда най-важните въпроси. Нека да спомена въпросите, които според мен са особено важни. Освен това, което вече беше казано, е свързано с фискалните пречки пред доброто функциониране на вътрешния пазар. Например, двойното данъчно облагане. Аз споделям анализа в неговия доклад. Ние отворихме границите, има свободно движение на хора за целите на професионална реализация и за пенсиониране, но много често гражданите страдат от сложността на данъчните правила. Аз знам, че е трудно да се постигне напредък по въпросите на данъчното облагане – но мисля, че това е свързано е, с отговорността на е, е, Европейския съюз. Ние трябва да положим за данъчното, за фискалното сближаване и докладчикът спомена също така и растежа, създаването на работни места. Всички ние искаме това да се получи. Аз ви предлагам да обърнете внимание и на социалното предприемачество. Ние говорихме и днес, и вчера по инвестициите в социалното предприемачество и да направим връзка с рисковия капитал. В това становище мисля, че трябва да се включват, да се включат тези два въпроса. Искам да ви напомня, както каза комисарият Бърние, 10% от пред... това са 10% от предприятията, 11 милиона работят в тях и те са източник на растеж в Европейския съюз. Ние работихме в дух на добро сътрудничество с докладчика, за което му благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че докладчикът се е постарал много. Въпросите, е, засегнати в е, становището, са изключително важни. Те са факт. Разбира се, обаче се попада в е, уловката на проведеното от комисията проучване, както и на заглавието поставено от комисията комисията си поставя за цел да установи какво притеснява европейските граждани. А всъщност, според мен, не постига тази цел. На първо а, място европейските граждани ги интересува дали имат работа. Знаете какви страхове а, царят. Второ, дали чрез осигурителните системи гражданите ще получават необходимите им помощи и обезпечения. Трето, дали децата им ще имат работа. Това са нещата, за които се тревожат европейските граждани. Не може да се загърбват тези въпроси. В проведеното проучване мненията на европейските граждани по отношение на социалната политика в Европейския съюз са отрицателни. Според тях няма бъдеще там. 62% смятат, че няма достатъчно добър достъп до пазара на труда, че няма справяне с бедността, че не се справяме добре и с социалното изключване. Това е становището на европейските граждани. В този доклад са посочени 20 причини, които будят безпокойство. Те наистина будят безпокойство, но те не са реалния проблем. Това не е реално картината в Европа днес. Основните неща, които безпокоят гражданите, са свързани с безработицата да, на какво се крие това. Дали има някаква а, основна а, причина, скрита в, самият, а, в самата структура, замисъла за вътрешния пазар или в начина, в който той се реализира. Как а, ще преодолеем а, тези засечки на вътрешния пазар? Ако ще се занимаваме с, с основните проблеми на днешния европейски граждани и опасенията им му за в бъдеще, трябва да разгледаме а, вътрешния пазар. Да повторя, някои интересни теми се за, а, разглеждат а, в този доклад, някои от тях са особено важни, но като цяло не се а, не се намира отговор на основните проблеми, с които се сблъскват европейските граждани. Как той да се справи с тези причини за безпокойство и загриженост? Както казах, основните проблеми не са посочени и не са решени. Благодаря. Благодаря. Никой друг не иска думата. Това беше, значи. Искам да благодаря за всички изказвания от докладчиците в Сянка. Изключително полезни са и ще се радвам да получа техните предложения за изменения. Можем да се е, срещнем и да ги обсъдим преди това. Сега, а, относно изказването на а, последния колего, че това не са причините за загрижеността точка. А това са а, притесненията на хората, които искат да пътуват, които искат да си от, открият банкова сметка, кои, и съответно на малките, на предприятията, които работят в трансграничен план, но това не са грижите и главоболията на европейския гражданин. Точка. Има много а, притеснения, които са по-важни, по-широко разпространени от тези. Съгласен съм. Това, което бих казал е нека да разгледаме тези въпроси, които според вас пречат на европейския граждан, на европейското предприятие, за да се ползва от вътрешния пазар. Благодаря. 29 март, крайния срок за изменения, 25 и 26 април ще ги обсъдим. На 30-31 май ще гласуваме в а, ИТРЕ а, след това през юни. А, това е бавничко, такива дълги срокове. А, и така, а, малко избързваме, но май основните докладчици са тук и преминаваме към 15-та точка създаване на програма с действие за митниците данъчно облагане в Европейския съюз за периода 14-20 година Фискус отмяна на решения 1482 от 2007 и 624 от 2007 досие, което е, работим съвместно с комисията ИМКО, но може да се окаже, че ще разделим досието. Комисията ИМКО вече проведе едно заседание по въпроса. Ние присъствахме и имахме съпредседател. Сега имаме и а, представител на ИМКО на председателската маса. Сега ще дам думата на Теодор Стоян за изказване. Благодаря, госпожо председател. Виждате, че това трябваше да е съвместно заседание между а, ЕКОН и ИМКО и е хубаво, че не сме сами. А, може да е и по-лошо присъствието става въпрос за точка 51 от правилника. Трябва да имаме съвместно заседание, съвместен проект доклад, съвместно да го гласуваме. Къде сме по процедурата сега? Понеделник, както знаете, бе съседанието на ИМКО те подкрепиха идеята да се раздели доклада на две, защото програмата Фискус обединява две досегашни програми. Едната е за митниците и другата е Фискалис, Фискалис 2013 Комисията по економическите въпроси също е на мнение, че е добре да се разделят програмите. А основните доводи за това, позволете да обобщя, са следните. Това са две програми, които по-отделно работиха много добре. Това е заключението на междинният доклад за оценка наделява мнението, че ако имаме две програми, това ще е по-добре от политическа гледна точка за двата сектора, тъй като те са различни, имат различни политически цели и задачи. Освен това се появяват някои притеснения, че може да има и вътрешни противоречия, особено когато се стигне до данъчното облагане – и подобни спорове или разногласия могат да забавят работата по програмата за митниците. Няколко държави членки, съгласно така да се изразя неформалната ни информация, Германия, Холандия, Чехия а, също подкрепят разделянето на програмата. Съветът не е взел решение по въпроса дали да се разделят или не програмите. И разполагаме с, с писмо от комисаря Шемета, който настоятелно мотивира предложението двата сектора на митниците и данъчното облагане да останат в една обща програма. Мотивите му се опират на задачата, която стои пред всички европейски, европейски институции да се а, опрости и а, преоформи а, изпълнението на многогодишните финансови програми, съществуването на един рамка а, с всички под формата на финансов регламент, необходимостта от стандартизиране на програми, отнасящи се до различни отрасли, що се отнася до техните цели, задачи, реализацията, наблюдението и одита на програмите. В същото писмо комисарят подчертава, че е необходимо да се засили сътрудничеството и единодействието между системите на митниците и на а, данъчните а, органи и е, се посочва, че има възможност за целенасочени обединени действия. Всъщност това е програма, обединяваща две конкретни програми, но в нея също се посочват конкретни специфични цели и задачи по-отделно за митниците и за данъците, както и общи за двата а, отрасъла. Също така има отделни е, бюджетни пера за двата раздела. И има а, становище на ЕКОСОК, на което е за една програма. И... А, говори се за един неформален доклад също, който ще получим в резултат от дискусиите на съвета. Та там а, е видно, че няколко държави членки смятат, че чрез тази програма се въвеждат нови задачи, като например подкрепа за реализацията на европейско законодателство, разширяване на правомощията на комисията по отношение на обучението на данъчните служители, което според тях е част от националните прерогативи. Такива неща там се обсъждат. По същината си тази програма иска да обедини усилията в законодателния процес. Сега трябва да работим по, точка, по правилата в точка 51 на правилника и евентуално актуално, когато съветът вземе решение как да се работи, ще се раздели ли програмата или не, тогава ние трябва да преценяваме как пък да процедираме от наша страна, що се отнася до съществената част на програмата. Както казах, имаше междинен преглед и оценка за въздействието на Фискус 2000, а, до 2020. Имам предвид а, конкретно данъчните въпроси, защото това е част от нашата тематика, докато митниците очевидно са в компетенциите на ИМКО. Искам да поздравя комисията, защото тя е отчела препоръките, направени в всички тези доклади за междинната оценка и оценката на въздействието. Очевидно, че има проблем с подчертаването на значението за борбата с измамите трансграничните измами, подобряването на въпросите свързани с данъчното облагане, мониторинга, разработката на една единна европейска система за обмен на е, информация по защитен начин. А, Комисията разглежда всички тези въпроси, както и сътрудничеството с трети страни. Що се отнася до обхвата на програмата? Като оставим на страна това, което знаем от предишната програма за ДДС, акцизите, за а, облагането на капиталовия приръст, тук а, се поставят и нови задачи. Например, взаимопомощ а, за а, принудително събиране на вземания, свързани с данъчно облагане и това, което предстои в бъдеще е енергийния данък. За участието. Тук има нещо ново. Знаехме, че има държави членки, кандидатки, потенциални кандидатки за членство – сега комисията предлага нови партньори за тази програма. Това са страни партньорки а, по европейската политика на съседство. Естествено, под условие. А именно тези държави да са приели или в достатъчна степен да са преобразували своята нормативна база и институциите си, за да бъдат по-близо до това, което бихме искали да постигнат те. И също така да имат а, експерти. Що се отнася до отговарящите на изискванията допустими действия. Комисията предлага да се запазят структурите от предните програми, а именно съвместни действия, насочени към обмен на знания и опит и практика, изграждане на европейски информационни системи и област и обучение, насочено към естествено изграждане на капацитет на човешките ресурси. Естествено, програмата е съобразена с стратегията Европа 2020. Тази е, програма, съвместна програма, както и предхождащите я програми, се управляват е, централизирано. На практика комисията прилага тази програма, естествено съвместно с държавите членки, но самото и управление е централизирано и се извършва от комисията. Сега за бюджета. Общият разчет е 777,6 милиона евро, което, което е разделено а, ви дава 17% за а, данъците и 30, 70% за данъците и 30% за митниците. Това, което може да кажем за бюджета е следното. Разбира се, никой не обича а, сферата на данъчното облагане. Струва ми се, че недостатъчно се финансира този сектор. Това е първото ми впечатление. Особено като имаме предвид задачите на сектора а с оглед на поставените в програмата задачи. В предходните програми, ако отчетем същата преценка, каквато е направена от Комисията за многогодишната финансова рамка, това означава нивото от 2013 година, умножим го по 7, коригираме го с 2% инфлация годишно, то тогава митническият сектор получава плюс 15% ресурсна обезпеченост, а данъчната сфера минус 1%. Това е приблизително. Може би по-важното е да отчетем, че при предните програми бюджетът на митниците беше 67,3% от общия размер, а сега 70% от общия размер на разчета, т.е. има увеличение. Докато за данъците беше 33,7%, а сега е 30% по един или друг начин. Значи, секторът на данщо облагане е обеднял. чрез този бюджет. Ако разгледаме структурата на бюджета, информационните технологии, поддръжка, разработки са 81,6% за митниците, 17% за данъчната част. Повечето от бюджетните разходи са предназначени за информационни технологии. Новото име е информ... информационна система, Европейска информационна система, нови компоненти – предлагани от Европейската комисия. В областта на митниците има доста пари за съвместни действия. Съвместни действия означава семинари, обсъждания, обмен на опит и познания на водещи практики за данъчният сектор се забелязва увеличение само на разчета за обучение. Това е, е, което исках да ви представя и разбира се ще се радвам да видя какво е, е вашето мнение. Много е, съм благодарен, особено на колегите, които са докладчици в сянка. Благодаря. Лием от името на социалистите. Мерси. Благодаря. Споделям съмненията, изразени от господин Столоян по отношение на, по, на значението на сливането на програмите, на двете отделни програми в програмата Фискус. Разбирам, че Европейската комисия иска да упрости регулирането и да намали броя на програмите, но това не може да бъде на цената на, съглас... на съгласуваността на подхода. Съществува паралел между програмата Фискалис и митническа програма. Независимо от това, сливането е безсмислено. Тази програма до сега функционираше много добре. Двете програми функционираха добре, когато бяха разделни. Що се отнася до функционирането, аз съм за всичко това, което улеснява обмена на информация и подсилва е, информационно-технологичните технологичния капацитет. Е, данъчното укриване трябва да бъде приоритета в е, период на криза. Това трябва да бъде най-важната ни задача. Благодаря. Благодаря. Сирпа Пити Кайнен от Имко иска да се изкаже, която ще представи становището. Затова ще й дам а, думата и след това ще дам думата на докачите в сянка. <clears throat> Know, uh, double... Да, благодаря. Като политици ние изпълняваме различни функции. Аз наскоро бях избрана заместник председател на комисията ИМКО. Докладчикът от комисията господин Балтасар не можа да присъства и за това аз, присъс... аз председателствам съпредседателствам това заседание от името на ИМКО. Няма да се спирам в подробности, тъй като господин Стоян представи фактите. Когато имко се запозна с идеята и с желанието на комисията да се пребори с контрабандата и укриването на данъците и да оптимизира дейностите и следващото поколение програми. Очевидно, митническата и данъчната политика е, Идеята е те да се доближат. Членовете на ИМКО са съгласни, че това е важно за доброто функциониране на вътрешния пазар. ИМКО формулира няколко важни послания. Оценката на въздействието състои от две части, т.е. няма оценка на въздействието на въвеждането на единната програма. Проблемът е, че тези две отделни програми функционираха много добре. С други думи, няма достатъчна, достатъчно доводи в полза на сливането им. Ето защо Имко смята, че няма да има осезаеми ползи от оптимизирането, обединяването на бюджета. Това не е достатъчно, за да защити за да се защити позицията на комисията. Също така има притеснение, че може да се усуети на временното финансиране на митническата програма. Ето защо Имко не просто е скептична, а и отрицателно настроена. Установявам, че и аз а, а, съм докладчик в Сянка и аз а, мога да бъда кратка и да кажа, че доктор Клинц е против предложението на комисията за сливането на митническата програма и програмата Фискалис по различни причини. Повечето от тях бяха разгледани вече например, изключителните правомощия на Съюза по отношение на митническата програма и вътрешния пазар, данъчното облагане в правомощията на държавите членки. Въпросът за бюджета, който беше разгледан от докладчика е уместен. И, както каза Лиам, ако искаме да сме сигурни, че искаме да се справим с проблема за укриването на данъци, трябва да можем да следим процесите и да направим така, че бюджета да бъде разпределен по удачен начин. Доктор е, Клинц също така не е убеден, че простото съчетаване на две програми не води да економи, тъй като те са различни. Ако, е, тъй като е, за да се направят економии, най-добре е те да бъдат направени във всяка отделна програма. which is essentially what has now happened uh, with, with regard to this issue. Um, so uh, it, it, certainly doesn't not stream Сливането на програмите по никакъв начин няма да доведе до оптимизиране на дейността в парламента. И групата на либералите смята, че искат двете програми да си останат разделни. Филип има думата.